Uh, good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on this nice sunny morning, and uh, I'm pleased that we're making such. Добро утро, госпожи и господа. Радвам се, че можем да започнем рано. Радвам се, че сте тук, тъй като, както много други, имахме и тържество за коледа. Ще се постараем да постигнем окончателно споразумение с съвета по директивата по-скоро, извинете ме, много е рано, обърках се, регламента за строителните работи. Много се радвам, че госпожа Талър е тук. Тя е докладчик. Бихте ли желали да вземете думата и накратко да ни осведомите за а, разискванията? Благодаря, господин председател, че ми давате възможност да ви уведомя за постигнатото във вторник вечерта. Успяхме да постигнем споразумение. Според мен Вчера по време на Корепер вечерта е постигнато съгласие също, така че това е един пакет от януари месец. Изключително много се радвам, че се умяхме да отразим много от нещата, които се договорихме в комисията. Някои от тях са технически, други от редакционните бележки са езикови. Много е интересно, защото защото а, съветът а, прояви дух на сътрудничество и много бе постигнато. Някои колеги сигурно ще кажат, че това е твърде необичайно но сътрудничеството между колегите също беше отлично, сътрудничеството с комисията и съвета също беше изключително градивно. Изключително съм удовлетворена и искам да благодаря и на председателството на Малкъм по време на преговорите. Той изигра изключително важна роля, така че ви благодарим, господин председателю. Това е. Благодаря и аз, казва председателя като имаме предвид колко изменения имаше по време на второто четене, наистина никак не беше лесно да постигнем съгласие с съвета по някои от тези изменения. Може би ще имате възможност през януари да представите по-подробно работата. Това бе всъщност единственото съобщение от мен за тази сутринта. Изключително е натоварно това наше заседание, както и другите. И с оглед на това, че ни слушат по интернет, искам да ви кажа, че ще представя някои предложения за подобряване на отразяването по интернет. По-късно през деня, през седмицата ще Имате възможност също да направите своите предложения. Ще имаме една система за индексиране на предаването по интернет със съответните връзки. Това е едно от решенията. когато въведете своите карти в машината, то тогава вашите имена автоматично ще излезат в текстовете, които се предават по интернет. Е, ще направим проверка на тази система сутринта, но това е в съзвучие по работата, която извършваме за подобряване на комуникацията. Миналия път също споменах, че бюлетина на комисията се радва на а, огромно а, внимание. Над хиляда души вече са се абонирали. Затова а, а, благодаря на всички, които ни гледат така рано сутринта. Ще продължим а, своите дискусии за директивата за правата на потребителите. Докладчик е господин Шваб. Имаме докладчици в сянка, които искат да вземат думата. И а, приветствам представителите на комисията и съвета тук. Някои много важни събития се случиха в а, съвета. Мисли се за Корепера в края на Бългийското председателство и претите документи вчера. Мисля, че има готовност за изказвания по този въпрос. Искам да попитам господин Шваб дали в началото ще изслушаме съвета или след като ни запознаете а, с доклада. Давам думата на докладчика сега. Господин Шваб, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на колегата Сталер за успешната работа. Надявам се, че след няколко седмици ще мога да кажа, че с помощта на нашия председател сме приключили работата по предложението за директива относно правата на потребителите. Тази седмица обсъдихме две основни теми във връзка с тази директива, които са отразени и в двата информационни документа. Но нека първо цитирам решението по делото Алпенхоф на Съда на Европейския съюз. Още преди година говорих за това решение. В какво се състои то? Германски потребител е резервирал стая на страница в интернет. Е резервирал е стая в австрийския хотел Алпенхоф. След това е анулирал резервацията, като е претендирал, че към това анулиране се прилага германското законодателство. Съгласно регламента Рим 1, прият от, и от нашия парламент, възниква въпросът дали към работата на този австрийски хотел е приложимо действително германското законодателство – Съгласно а, законодателните актове Брюксел 1 и Рим 1, потребителят винаги има право да се позовава на националното си законодателство. Но, съгласно последното решение, въпросният германски потребител а, трябва да се позовава на австрийското законодателство – Какъв е резултатът от това решение? Малките и средните предприятия, когато създават своя страница в интернет, не могат да са сигурни, че трябва да вземат предвид законодателството на всичките 27 държави членки. От друга страна обаче, потребителите, които извършват транснационални сделки за покупко-продажба, не могат да бъдат сигурни, че имат право да се позовават на националното си законодателство. Затова смятам, че в бъдеще трябва по-подробно да се занимаем с решението по делото Алпенхоф на Съда на Европейския съюз. А що се отнася до защитата на потребителите при извършването на транснационални а, транзакции, то мисля, че трябва в по-голяма степен да бъдат защитени техните права. Искам да благодаря, да поздравя Белгийското председателство, което значително допринесе за това да се постигне единство на ниво съвет във връзка с директивата относно правата на потребителите като се вземат предвид и различните предложени подходи. Наистина трябва да отчетем колко добра работа свърши Белгийското председателство в тази област. Уверен съм, че колегата, представител на председателството, ще ни запознае по-подробно с двете теми, по които разполагаме с информационни документи какво е важно? Важно е, че в много области предложената директива се припокрива с други законодателни актове. Имам предвид електронната търговия, финансовите услуги и услугите като цяло. Ето защо е важно да изложим и съдържащото се в информационните документи във връзка с това припокриване. покриване. Правата за предоставяне на информация съгласно предложената директива се припокриват с разпоредбите на директивата за електронната търговия, за услугите и финансовите услуги, както и с разпоредбите на директивата за търговските практики. задълженията за предоставяне на информация по а, хоризонталната процедура в а, директивата за електронната търговия се припокрива с разпоредбите в предложената директива. Предлагаме директивата за а, правата на потребителите да допълни директивите за електронната търговия и директивата за търговските практики. Тоест да не се засягат уредените там задължения за предоставяне на информация. А що се отнася до продажбите от врата до врата, така както са уредени в съответната директива, то това е една много сложна област. Има редица празноти в законодателството. Мисля, че а, що се отнася до финансовите услуги, то те са добре уредени в съответния законодателен акт, директивата за финансовите услуги. Благодаря също на докладчиците в Сянка, както и на всички колеги, които работиха заедно с мен. Uh, um, Благодаря много. Може би сега да изслушаме докладчиците в Сянка и след това комисията господин Корея де Кампус. Мисля, че не замества докладчика. Кой ще се изкаже по правата на потребителите? Госпожа Туринен я няма. Господин Салвини също. Госпожа Коми би искала да вземе думата. А, кой ще вземе думата от страна на социалистите и демократите. Господин Пила, бихте ли желали да вземете думата? Вие сте първия от определените докладчици в Сянка, който присъства, така че вземате почетното място. Благодаря, господин председател. Bardzo serdecznie podziękować za przygotowanie tych dokumentów. Jeśli chodzi... Нямам кой знае какво да кажа. Най-напред бих искал да се спра на тези документи, алинея пета. Там става дума за въвеждане на ограничения. Според мен трябва да се спрем на трета, четвърта и пета глави и да се споразумеем по документ, който да бъде от някаква полза за потребителите, а също така и за сектора. Член 5 ни дава тази възможност с някои минимални изменения. Ако сравним тези текстове с директивата за услугите, ще видите, че се осигурява по-добър достъп Член 5 ни дава възможност да предприемем хоризонтален подход, което в момента не е така в Европейския съюз. Мисля, че има голяма подкрепа, тъй като е добро и за потребителите, и за промишлеността. Що се отнася до финансовите услуги? Не бива да забравяме, че тази сфера се развива с изключителна динамика, големи промени могат да бъдат въведени – Необходимо ни е следователно да има минимално ниво на защита. И ако постигнем това, ще постигнем успех. Много държави членки вече са регламентирали този сектор. Тук няма правни противоречия и могат да продължат да прилагат действащите норми. Според мен, трябва да изградим единен пазар в тази област, ако постигнем споразумение. И сега ви благодаря за отличната подкрепа, която оказахте. Благодаря, господин Билан. Господин Трентофилиди се е на следващо място. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Не съм имал възможност да се запозная с двата доклада. Това, което каза Андреас, звучи доста логично. Нямах време да се запозная с документите. Uh, um, Има ли други депутати, които искат да вземат думата? Бих искал да кажа няколко думи по втория документ за финансовите услуги, особено по отношение на информационните изисквания. Няколко въпроса са повдигнати в документа. За първи път го виждам, но набързо го прегледах. Прегледах основните констатации и тук ще цитирам, че а, взаимодействието по отношение на различните а, правни документи а, не е оптимизирано, има много пропи, пропуски, дублиране на текстове. Не знае, господин докладчик, вие какво мислите по този въпрос за финансовите услуги, защото ние ги а, разглеждаме в съвкупност, но усещането е, че има доста пропуски. Какво мислите вие? след като сте се запознали с документа и какво бихте препоръчали, ако имате желание, разбира се, да вземете думата. Благодаря, господин председател. Възхищавам ви се. Наред с всички ваши задължения, вие сте изчели това изследване. Няма при покриване с класическите банкови операции и дейности. Но по отношение на застраховането, на застрахователната дейност, наистина има. И там най-вече така, възможностите за регресен иск се регламентират. Особено когато става дума за каско за страховката, за допускането, за разрешаването на е, автомобила и пускането му в е, движение има е, наистина неща, които би трябвало да се регламентират много сериозно. Но тъй като ще се наложи в един подобен случай на твърде голямо разширяване на приложното поле, аз мисля, че мястото на подобни разпоредби не е тук, в тази директива, едва ли ще успеем е, да разграничим нещата, но е, когато става дума за едно детайлно регламентиране, мисля, че можем да потърсим друг е, вариант. Във всеки случай трябва да изчакаме им становището на съвета. Председателят е, със сигурност ще трябва по-подробно да се запознаем с тези документи. За унези от вас, които не разполагат с тях в хартиен вариант, можете да ги намерите на страницата в интернет на нашата комисия. Предлагам сега да изслушаме представителите на съвета и на комисията. Има интересно, важно развитие на нещата на ниво съвет във връзка с обсъждането на това предложение за директива. Преди малко говорихме за член Пети, който визира правата на потребителите. Така че първо ще дам думата на представителя на съвета, а след това на представителя на комисията. Предполагам, че след това и докладчикът ще иска да вземе отношение, а след това ще дам думата на колегите. Колегата от съвета има сега думата, за да изложи работата по директивата, както и резултатите от Корепер. Благодаря ви. Е, ще говоря на холандски. Е, е, акустиката не е в ред. Микрофонът очевидно е свързан с погрешно или има някакъв друг технически проблем. Така че не бихме могли да превеждаме Микрофонът не е в ред. Да, можете ли да смените микрофона? Да, сега вече е по-добре. Много по-добре. Тогава започвам от начало. Нека да ви благодаря за това, че съм тук и мога да говоря пред вас. В съвета, междувременно, нещата продължиха да се развиват. В е, Комитета на постоянните представители в Карапер бе постигнато съгласие, но това трябва да се потвърди от съвета. Е, мисля, че има неща, които във всеки случай трябва на всяка цена да се подчертаят. Основните моменти са свързани с е, отделните глави и ние решихме, че трябва да се концентрираме върху договорите извън търговския обект. Имаме клаузи за минимална хармонизация и много трудно бихме могли да, така да се каже, да предложим добавена стойност както за потребителите, е, така и за е, компетентните органи. Това е нещо, което искам да подчертая. Е, ще представя становището на комисията по въпросите, които засегнахте. И така, аз казах, че ние се концентрираме върху определени категории договори и главите 1 и някои от услугите, най-вече финансовите услуги, не би трябвало да влизат в приложното поле на документа, който обсъждаме. Така че не е съвсем ясно е, и по отношение на вертикалното, и по отношение на секторното законодателство на Европейския съюз е, да се осъществят връзки с е, други правни актове. Но директивата за правата на потребителите е, така да се каже, лекс генералис. Естествено, че тук става дума за това да обединим е, няколко директиви. Споменахме вече електронната търговия, споменахме е, директивата за услугите, е, за търговската дейност. Е, да, естествено, че има припокриване, естествено, че има общи моменти, но но член 22 е, алинея 5 от е, директивата за услугите не бива да се пипа и ние нямаме такова намерение. Става дума за предоставянето на услуги само в случаите, в които а, е, са изпълнени изискванията за допълнителна информация. Според е, така, мнението на е, Белгия, ако е, се поставят изисквания за допълнителни за данни, за допълнителна информация, тогава именно директивата за защита на потребителите би трябвало да се ползва с предимство. Това по отношение на припокриването на отделните директиви и тяхното приложено поле. Но естествено, че всичко това ще бъде представено като проект и след това е, ще публикуваме текста. Председателят, благодаря за това, че споделихте вижданията на съвета, тъй като те са от значение и за по-нататъчната работа на нашата комисия. Нека поясним някои неща. Текстът е на етап първо четене, така че нашата комисия ще предостави своето становище на съвета. Първоначалното предложение на комисията щеше да отхвърли, да отмени разпоредбите на директивата за неравнопоставените договорни клаузи. А доколкото разбирам, според съвета тези разпоредби няма да бъдат засегнати. Така че настоящото предложение за директива ще отмени обаче разпоредбите на директивата за продажбите от врата до врата. и на директивата за договорите от разстояние. А, що се отнася до комисията, то се наблюдава наистина доста голямо различие в а, нейните, между нейните възгледи и тези на съвета. И като че ли се наблюдава и много решително отхвърляне на първоначалното предложение на комисията. Комисията. Благодаря, господин председател. Нека първо направя коментар по последната информация, предоставена ни от съвета, преди да поговоря за двата информационни документа. Комисията приветства изключително интензивната и ефективна работа, извършена от Белгийското председателство. Благодарение на неговия принос постигнахме немалко. малко в рамките на преговорите с съвета. Държа да отбележа това. Второ, важно е да отбележим, че комисията ще излезе с окончателно становище едва след като приключат и разискванията в Европейския парламент на етап първо четене. Така че за момента комисията все още не може да излезе с окончателно становище по предложението за директива. Признаваме обаче, че съветът се оказа в доста трудна ситуация, ситуация на блокаж. Бе много трудно в тази ситуация да се постави акцента върху някои части от предложението. Към момента е постигнато споразумение в съвета на постоянните представители – и това е един компромис, който е в съзвучие и с крайната цел, а именно хармонизиране на функционирането на вътрешния пазар с оглед защита на потребителите. Не е лесно да се постигне споразумение за пълна хармонизация по глави 4 и 5, но може да съсредоточим усилията си в тази посока. Преди обаче да сме установили кое е най-доброто решение, ще трябва първо отблизо да следим развитието на разискванията в парламента и да изчакаме техния резултат. Бяха повдигнати два въпроса на днешното заседание. Първо за връзката между настоящото предложение за директива и вече действащото европейско законодателство. Информационният документ за връзката на предложението с други действащи законодателни актове визира предложението на комисията, а именно връзката между директивата относно правата на потребителите и хоризонтални законодателни актове, като директивата за услугите и директивата за електронната търговия, трябва да е връзка на взаимно допълване. С други думи, разпоредбите на отделните законодателни текстове ще бъдат приложими в рамките на тяхното приложно поле. Т.е. към определени области ще е приложима всяка една от тези три директиви, но във всички три области ще бъдат приложими изискванията за предоставяне на информация. В случай на противоречие между отделните разпоредби с примат ще се прилагам директивата за правата на потребителите. До това заключение стигна и съветът. В този ред на мисли смятам, че работата на съвета по предложението за директива доведе до общо взето задоволителни резултати – Комисията би предпочела да се приложи принципът на пълна хармонизация, в това число и в областите, които се уреждат от Директивата за електронната търговия и Директивата за услугите. Но не бе възможно да постигнем подобно споразумение на ниво съвет, за съжаление бе повдигнат и въпросът за връзката на предложената директива с областта на финансовите услуги. Комисията предложи финансовите услуги да попадат в обхвата на директивата за правата на потребителите до толкова, доколкото са покрити от вече действащо законодателство преработено в директивата относно правата на потребителите. Това е особено важно по отношение на глава 3 относно договорите извън на търговския обект. С оглед на гарантиране защитата на потребителите – особено в области, които не попадат в приложното поле на директивата за потребителските кредити. Става дума, например, за хипотези като сключване на договори за ипотеки. В информационния документ се посочват и договорите за застраховки – Комисията предложи а, застраховките да не попадат в приложното поле на директивата за правата на потребителите. Те са вече предмет на други механизми за защита на потребителите. Преговорите в съвета, както обясни и представителят на съвета, доведоха до ситуация, в която не бе възможно да постигнем споразумение, съгласно което финансовите услуги да попадат в обхвата на глава 3 от предложението. Комисията изразява съжаление във връзка с това. Благодаря и на двама ви. Предвид казаното от съвета, искам да попитам докладчика дали желая отново да вземе думата. Господин Лене също иска думата. Има ли други, които желаят да коментират подхода на съвета и първоначалните идеи за значителни изменения в предложенията? да бъдат заличени четвърта и пета глави, що се отнася до търговските договори извън търговските обекти. Може би господин Шваб иска да вземе думата. След това някой друг желая ли да вземе думата? Докладчика има думата. Господин председател, смятам, че е важно първо това. Белгийското председателство прие предложението за сливане на глава 2 и 3. И очевидно мнозинството в съвета подкрепя едно такова предложение. Това е нещо, което наистина си струва да а, бъде отбелязано, защото е много важно. Парламентът и съветът са на едно мнение. По отношение на 3 и 4, а, мисля, че А, колегите докладчици в Сянка, които участие не са тук, днес ще трябва да решат каква ще бъде съдбата на този въпрос. Но важно е във всеки случай доставката съгласно член 22 и рискът е, съгласно е, разпоредбата на член 23 е, бяха така, приети в съответната формулировка, която предложихме от съвета. Сега нещата вече се отнасят е, е, не толкова до сливането на е, втора и трета глава, това вече е прието, а колкото до е, решенията във връзка с е, е доставката, с предоставянето на услугата, когато става дума за договори изключени извън е, търговските помещения. Е, ето това е основният момент, който би трябвало да е, бъде и в центъра на вниманието и на съвета. И аз много се надявам, е, че там в съвета ще се постигне съгласие по този въпрос. Във всеки случай, Белгийското председателство очевидно е съгласно да приеме нашите аргументи. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, казва господин Лехнер. Аз е, смятам, че един такъв подход е, наистина е, е разумен, подходящ и измененията, които съм внесъл, са именно в тази посока. Нека да ви кажа още нещо. Как различните директиви и правните текстове ще бъдат свързани и доколко са съвместими, това а, са неща, които на всяка цена трябва да бъдат гарантирани, защото когато представяме нашия проект за директива, като обща директива, ще трябва вече да сме оточнили тази съвместимост. Това отчасти не бих казал, че е задача на парламента, но в това отношение като че ли все още няма промяна. Ето, кога точно се появява риска, когато става дума за доставка на услуга, това е в крайна сметка основният момент във всеки договор за доставка на услуги, за предоставяне на услуги. И това е нещо, което при всички положения е уредено в законите на различните държави членки. Така че ако предложението на господин Шваб е, е, постигне необходимото съгласие и ние го реализираме, ще бъде чудесно. Но това са въпроси, е, по които се нуждаем от е, обосновка, от обяснения, е, от разисквания. Е, а примера, който дадох е само един от 30, може би. Мисля, че докладчика и това, което вие казвате, влиза в противоречие. Господин Лехнер, на вас говоря. Вие не ме слушате, а аз отговарям на това, което вие зададохте като въпрос. В началото на този процес направихме един задълбочен анализ, за да се помисли по-подробно за трансфера на риска. Натрупани са доста данни. Комисията направи това. И според мен не се нуждаем от допълнителна информация по тези въпроси, просто трябва да вземем решение. Господин Мандърс има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Съжалявам, че разводнихме цялото предложение, като заличихме четвърта и пета глава, но ако иначе няма да постигнем съгласие, по-добре да подобрим малка част от документа, вместо нищо да не постигнем докладчикът се изказа по въпроса на договорите за временно ползване и ако потребителя не знае къде купува това време, което може да ползва обектите, няма да е добре. Затова искам да подчертая, че ако заличим четвърта и пета глава, би било разумно и надявам се Андреас да се съгласи с мен – че бихме могли да изменим директивата и тя да стане регламент, защото тогава ще има същинска закрила. Затова надявам се всички да ме слушат е, и да се поразмислят по време на коледните е, празници, защото ако желанието ни е да подобрим вътрешния пазар, трябва да насочим там усилията си, а не да мислим за националния интерес. Благодаря. Okay, well, I'm going to close... Добре, ще приключим с дискусията. Няма други желаящи да вземат думата. И така, ще възобновим тази дискусия през новата година. Подчертавам, че това е първо четене. Решенията по въпроса са от огромно значение и съм сигурен, че господин Шваб ще излезе с допълнителни идеи преди гласуването през януари месец. И сега а, продължавам с една процедура, която ще изисква особени усилия от комисията по отношение на единния пазар и партньорството на него. Разбрахме се, че ще проучим много подробно единния пазар чрез три доклада, които ще бъдат успоредни и ще обхванат главите за единния пазар. Тези три глави са свързани с партньорството, акта за европейците и нормативите за растежа Имаме тума, трима докладчика. Госпожа Каниети, госп... единния пазар за европейците и а, третия докладчик трябва да си защитава докторската дисертация. Говоря за господин Босо и Надяваме се, че ще имаме един доктор на науките, когато се завърне тук след нова година. А, доста време ще ни трябва. Имаме час и 15 минути за обсъждане. Нямаме докладчици в сянка. Предлагам всеки от докладчиците да направи представянето си поредно, за да обхванем всички аспекти на директивата, на този акт, а не директива за единния пазар. След това чак ще поканя докладчиците в сянка да се изкажат. Не е необходимо всеки докладчик всяка да се изкаже в същия ред, в който се изказват основните докладчици. Това е първа размяна на мнения. За това най-напред ще дам думата на госпожа Кълниета и господин Кампус, господин Кройсман – Госпожа те разполяга и с някои слайдове, които ще ни покаже. Имаме и екземпляри на разпечатка. И с това започваме дискусията за акта за единния пазар. Благодаря, господин председателю. Управлението на единния пазар всъщност означава, а, усилие да управляваме единния пазар, като имаме предвид правата на гражданите, за да осигурим и растеж. Нищо не виждам тук на екрана. Сега, първия а, слайд. Един от въпросите, по който трябва да се произнесе парламента е да определим своите амбиции по отношение на акта за единния пазар. Тоест, как ще го усъвършенстваме, как ще го допълним, укрепим, консолидираме. Именно това е въпроса, който аз задавам на този първи слайд. Най-напред трябва да разберем кои са ни приоритетите. Има около 50 на предложение, а ние трябва да се ограничим до 10-12 предложение, за да можем да ги постигнем на първия етап. Освен това, трябва да покажем в каква посока ще вървим и какъв е графикът ни за тези инициативи, които ще предприемем до 2012 година. Въпросът също така е дали ще допълним тези инициативи а, към а, акта за единния пазар, как да усъвършенстваме документа. Има още нещо, което е важно – разделихме докладите съобразно трите стълба на единия пазар – управление, граждани и търговски дружества. Трябва всичко това да бъде част от комплексния ни подход. Това е единен пакет от мерки и правото, което преминава през всички тези три стълба, трябва да бъде с една насоченост – освен това, трябва да помислим за подобряване на ролята на комисията по прилагане на правилата за единния пазар и да дадем тласък на партньорските отношения между държавите, членки и европейските институции. Следва да помислим и за различни стимули за правилното прилагане на правилата за единния пазар. Ето това е един от най-важните въпроси. Освен това, трябва да помислим кой е подходящия подход. Имаме и идеи за по-голяма прозрачност, е, различни таблици за съответствия, оказване на натиск, е, как работят процесите на взаимна оценка. Нещо, което е предвидено по директивата за услугите. Освен това, трябва да помислим за усъвършенстване на административното сътрудничество в рамките на пилотни проекти а, и взаимодействие на вътрешния пазар и взаимодействие на самите информационни системи. Имаме и допълнителни а, теми. Един от основните въпроси на конкурентоспособността на нашия съюз е възможността за подобряване на управлението на електронния пазар. Тоест, как да подобрим различните форми на альтернативно разрешаване на спорове, да речем. Има 1500 случая в тази област, а гражданите в Европейския съюз са около 500 милиона. Сиреч, ние сме едва в а, зората на тези услуги. Следва да помислим за продължителните срокове за въвеждане на европейските норми. Трябва да помислим как националните парламенти да помогнат този процес, защото те могат да съкратят сроковете за въвеждането на европейските норми. Е, специалистите правят преглед на водещите практики, гарантирането на тяхното прилагане, но следва да поощрим тези усилия. Докладът трябва да отразява тези мерки за поощряване. Говорим за а, въвеждане на различните мерки, е, когато има нарушения. Е, говорим също така за показатели, за графици по прилагането, сроковете по прилагането. Когато прегледах доклада, много се очудих, че съществуват толкова много услуги на едно гише, където се предоставя информация или се подпомагат административните служби, за да могат да се справят с трансграничните въпроси. Следва да помислим за консолидиране на множеството а, услуги на едно гише следва да се запознаем по-подробно в доклада на Монти, защото там се предлага едно решение за консолидиране на единния пазар. А именно, най-напред да помислим за регламентите, а едва тогава да преминем към директивите. Разбира се, регламентите няма да отстранят всички проблеми, но това е едно от решенията. Говорим за таблиците за съответствие и за транспонирането на директивите широко известно е, че много държави членки се колебаят, когато трябва да предоставят данни за тези таблици за съответствията. Именно поради това бихме могли да а, укрепим възможността за предоставяне на информация, като въведем задължение за да предоставяне на тези данни. И на последно място трябва да помислим как по-широко да прилагаме е, идеята за 28-я режим. Тоест, има много компании, които нямат представа, че този режим съществува и ние трябва да помислим как да разширим обхвата му, да навлезе той в различни области на единния пазар. В заключение, Искам да подчертая, че ние следва да се придържаме към холистичния обхватния подход, за да съхраним единния пазар. Това е основен принцип при разработването на тези три доклада. Докладът, който ние ще съставим, няма никакво съмнение, ще стъпи върху предишни доклади на ИМКО, в които се прави анализ на единния пазар – от конкретна гледна точка. Очаквам с нетърпение съвместната работа с докладчиците в Сянка, да работим като единен тим на докладчици и ще ми се да припомня какъв е нашия график за работа. Проекто докладите трябва да бъдат внесени на 12 януари след което ще има обсъждане на докладите на 1 февруари. Крайните срокове за измененията са 7 февруари и очакваме гласуване в комисията на 28 февруари и след това, надявам се, на 23 март по време на пленарното заседание ще можем да одобрим всички доклади. Това изисква от нас строга дисциплина издържливост, защото, що се отнася до управлението, има още 10 комисии, които ще излезат със свои становища. С други думи, работата е огромна, а сроковете са кратки. Не забравяйте, че имаме 4 месеца, през които ще се водят дискусии сред европейците. Крайна сметка, трябва да отразим и тези мнения в законодателните актове, които ще стъпят върху докладите ни. Благодаря ви много. Председателят, благодаря за това чудесно начало на дискусията. Благодаря ви, че ни напомнихте и за необходимостта да приложим цялостен подход към разискванията. Графикът наистина има за цел да постигне много амбициозни цели, особено като се има предвид, че в края на март ще има среща на съвета на министрите. Затова е добре да приемем докладите до тогава. Трябва да запитаме и останалите комисии какъв е техният график. Вероятно, ще се наложи след 28 да проведем допълнително гласуване, да отделим специално време за гласуване. Така че до тогава е добре да консолидираме мненията. Онези комисии, които, към чието прерогативи изцяло спада изготвянето на доклади и становища ще ни изпратят своите изменения в писмена форма. Предполагам, че всички докладчици в сянка, които са на моя списък, ще искат да вземат отношение. Аз ще дам възможност и на всички останали, които не са докладчици в сянка, да заявят желание да вземат думата. Но най-напред ще изслушаме докладчиците и след тях ще се изкажат колегите, които вече са се заявили. И по-точно след тях първо ще дам дума на, думата на докладчиците в сянка. Ще дам възможност и на всички останали колеги, които не са в списъка на докладчиците в сянка, да вземат отношение. Сега ще дам думата на професор Корея де Кампус за изложение по следващата точка – Единият пазар за европейците. Благодаря, господин председател. Това предложение е изключително важно за всички европейци. То се основава на два доклада докладът Грек и доклада Монти. Всички ние осъзнаваме, че днес ще трябва да се съсредоточим върху втората част на съобщението за единния пазар. То включва 21 предложения. Моето изложение се основава на два принципа. Първо, трябва да признаем, че има известна умора от единния пазар. Тя се отбелязва и в доклада на Монти. Прекалено много внимание отделяме на организацията и по-малко на правата на потребителите. Съсредоточаваме се също така по-скоро върху доставките, а не върху търсенето. Предизвикателството, пред което сме изправени в момента е да спечелим доверието на потребителите, а това никак не е лесно. Тази цел не може да бъде постигната просто така. За да възстановим и постигнем доверието на потребителите, трябва да предприемем практически мерки, да постигнем осезаеми резултати. Само така ще дадем нов тласък на единия вътрешен пазар. За тази цел трябва да включим в процеса и най-застрашените, най-уязвимите групи. Разполагаме с два основни инструмента – Първо трябва да хармонизираме всички решения, взети по отношение на единия вътрешен пазар. Само така той ще се възприема и като средство за даване на нов тласък на економиката. Но за тази цел трябва да поставим гражданите в основата на процеса. Не можем да вземаме решения за единия вътрешен пазар, без да отчетем тяхното огромно въздействие върху други сектори, като например околната среда и необходимостта от осигуряване на качествени продукти. На второ място трябва да интегрираме различните видове законодателни актове в процеса. Що се отнася до правата на потребителите, трябва да установим кои области от единия вътрешен пазар се припокриват с тази област. Трябва да осигурим и сътрудничество между ресорните комисари, така че да не се дублират отделните мерки. И отново трябва да поставим гражданите в основата на процеса. Ако гражданите не останат с впечатлението, че за тях проистичат ползи от единния вътрешен пазар, то никога няма да постигнем и неговото оптимално развитие. Как можем да преодолеем действието на парче. Как можем да очертаем общи приоритети? Във втора глава упоменах, че се съдържат 21 предложения, които всички са насочени към гражданите. Предлагам да използваме пет стойности, пет параметра – така че да подведем тези предложения под общ знаменател. Първо, какво ще бъде тяхното въздействие върху бъдещата ни работа. Второ, как можем да постигнем осезаеми резултати за гражданите? Как а, могат гражданите да усетят, че взетите от нас мерки имат пряко въздействие върху техния живот? Трето, трябва да установим дали нашите мерки са в съзвучие с хоризонталните клаузи за социалната сфера. На четвърто място трябва да определим и датата по крайното изпълнение. Ще ни трябва време поне до края на 2012 година, но за целта трябва да си разработим точен график, и на пето място трябва да очертаем и инструментите за изпълнение. Това са петте параметра, които предлагам за установяване на добрите и лошите страни на тези 21 предложения. В качеството си на докладчик. Работих съвместно с докладчиците в Сянка. Накрая трябва да използваме три основни елемента, свързани с осезаемите резултати и механизмите за прилагане на мерките. Някои мерки ще доведат до осезаеми резултати, но няма да са толкова лесни за изпълнение и обратно. трябва да обмислим в какво точно ще се състои приятият от нас текст. Дали това ще бъде просто поредният законодателен текст. И позволете ми да цитирам един колега, който спомена, че трябва наистина да си поставяме амбициозни цели, защото тази област е много важна. Председателят, благодаря за интересното ви изложение. Може би ще взема отношение малко по-късно. И давам думата на следващия оратор, който да представи единния пазар за предприятия и растеж от името на господин Кристиан Бусой. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да предам извиненията на господин Босой, който не може да бъде с нас. Докладът е част от един пакет с много а, наситен график. ще да сподели своите идеи за усъвършенстване на условията, за да могат предприятията в Европейския съюз да извлекат максимална полза от единния пазар. Това е особено значимо в трудни времена, като сегашните. Това е цялостната цел на въпросния доклад. Става дума за сектора на услугите, защото той крие огромен потенциал за растеж и економическото ни възстановяване. Докладчика подкрепя и идеята а, сектора на услугите да заеме своето важно място като се а, обърне внимание на нелоялните търговски практики подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на растежа. Това са необходими механизми на единния пазар, а, като се отчита направенето в държавите, а, чието економики се развиват с бързи темпове. Трябва да имаме предвид постигнато и в САЩ, защото ние не сме били в състояние да извлечем максимални ползи. Следва да се развие електронната търговия, услугите. Електронната търговия крие огромни а, възможности за трансграничната търговия. Трябва да се има предвид цялостната рамка, която урежда електронната търговия и съответните разпоредби. Трябва да поощрим електронната търговия и да изградим доверие не само сред потребителите, но и сред търговските дружества, които понякога не желаят да използват използват тази възможност. И една от основните пречки на електронната търговия е събирането на вземанията. Трябва да развием тази система, за да могат нашите предприятия да ограничат разходите, като използват електронните процедури и следва да се обърне на това внимание на властите. Именно поради това докладчика смята, че трябва да има взаимно а, признаване на а, различните електронни подписи, другите възможности за удостоверяване на сделките. Докладът също така ще подчертае, че е, са много важни дейностите, свързани с новаторствите. Единния пазар трябва да носи ползи на всички предприятия, да се обърне специално внимание на малките и средни предприятия, тъй като тази категория предприятия се сблъсква с още по-големи трудности по изличане на ползите от единния пазар. А, това е двигател за растежа на европейските а, пазари и създаване на работни места. Следва дейностите да бъдат разширени, да се пристъпи към иновации, да се подкрепят този вид проекти – Административната тежест е, също трябва да бъде ограничена. Следва да подпомогнем МСП, за да могат а, е, те да вземат своето място на единия пазар. Комисията посочва, че тези мерки, които трябва да бъдат предприяти, е, следва да подобрят присъствието на МСП комисията следва по по-добър начин да а, си взаимодейства с МСП на единния пазар, а също така да се използват и финансовите инструменти налични за МСП, за да могат те да помогнат и на себе си. Може би ще се наложи да приемем една а, рамка, която да подобри капацитета и способността на тези предприятия да се включат в научно-изследователски проекти. А, те са необходими не само за МСП, но и за всички предприятия. Именно заради това предлага комисията издаването на различни проектни облигации, издадени при определени условия и позволяващи да се привличат средства тези нови финансови инструменти а, е, са подходящи и за МСП. Освен това, докладчика подкрепя комисията в предложението за създаване на регулаторна рамка, която да позволява а, е, инвестиции с рисков капитал във всички държави членки, които могат да бъдат е, вложени в нови предприятия в областта на иновациите. Не можем да подкрепим този сектор, ако единния пазар не е достъпен и за рисковия капитал. Трансграничните поръчки са друга тема засегнати в доклада, които предполагат сътрудничество и между дружествата и държавата. Следва да се подобри възможността на МСП за участие в такива а, сделки приоритет трябва да бъде отдаден на външния аспект на обществените поръчки, като се осигури достъп на предприятията до външни пазари по отношение на обществените поръчки. Следва да обърнем по-голямо внимание САЩ се явяват един а, голям пазар и следва да защитаваме интересите на европейските предприятия и в тези взаимоотношения. Трябва много внимателно да подходим към тези въпроси. Координирането на фискалната политика, единната данъчна основа не са лоша идея. Предимствата се състоят в това, че предприятията ще се радват на по-голяма прозрачност и способност да сравняват различните данъчни режими. От друга страна, обаче, това не е единствената пречка за предприятията когато искат да търгуват през граница. Това е особен въпрос, на който в доклада се обръща по-голямо внимание и следва да бъде обсъден между различните групи. Подкрепя се изграждането и на нова рамка за ДДС в а, една политика, която отчита реалните условия би трябвало да се обърне и специално внимание на този въпрос, тъй като, въпрос, тъй като той представлява пречка и допълнителна тежест за предприятията и по отношение на електронната търговия. Това са въпросите, а, откроени от господин Босой. Той много ще се радва да чуе и вашите предложения и по тези въпроси или други въпроси, които според вас са важни. Следващата седмица ще заседават докладчиците в Сянка. Това ще бъде чудесна възможност за обмяна на мнения. Благодаря за вниманието. Благодаря за това, че представихте доклада на господин Босой. Неговият доклад беше изключително ясен, както винаги. Затова сега нека чуем различни мнения. Имаме много време на разположение, разположение няма да ви ограничавам. Ще започнем с госпожа Тюм, господин Репо. Госпожа Турин ли ще вземе думата първа? Не знае. Госпожа Тюрин, Макларкин, Трентафилидис, Руър, госпожа Стайлър. Аз самия също ще взема думата в ролята си на докладчик в сянка по единния пазар за европейците. Започваме. Thank you very much, Malcolm. Благодаря, Малкълм. Нека първо отбележа колко е важно че изобщо разполагаме с този документ, с акта за единния пазар, както и че са изготвени и трите доклада. Напълно съм съгласна с госпожа Кълниете, че е от особено значение да приложим цялостен подход към документа. Разполагаме с три различни доклада, но те се отнасят до един и същи документ, до една и съща стратегия. За това е особено важно и да си сътрудничим. Някои от вас упоменаха умората от единия вътрешен пазар. Не споделям напълно това становище. Моето впечатление е, че единият вътрешен пазар все още не е започнал напълно да функционира. Ние сме едва в зората на неговото изграждане. Ресорният комисар Бърние прилага изключително динамичен подход, поел е много твърд ангажимент и трябва наистина да се възползваме от това, за да дадем нов тласък на развитието на единния вътрешен пазар. Като вземем предвид всичко това, не бих казала, че е уместно да използваме формулировка като умора – не споделям това виждане. Нека сега се спра върху втората част на акта за единия пазар. Ако той не се развие с темпа, който сме предвидили, но надявам се, че това ще е така, че ще постигнем желаните темпове, ако приемем тези доклади, то тогава ще трябва да ангажираме всички граждани в процеса. И на други заседания на нашата комисия съм упоменавала, че трябва да предоставяме информация на гражданите, а това не е визирано в акта за единния пазар. Трябва обаче да подобрим механизмите за предоставяне на достъп до информация както и механизмите за овластяване на гражданите. За това може да допринесе развитието на услугите в областта на електронната търговия и на услугите по интернет. Това също не е визирано в акта за единия пазар. В него се опоменава развитието на транспортните услуги и на инфраструктурите, но не и развитието на един по-добре функциониращ интернет. Например, чрез предоставянето на широколентови услуги. Колега току-що ми напомни, че това е упоменато в документа но според мен трябва да се разработи по-подробно. Трябва да насърчаваме механизми за по-добро, по-ефективно предоставяне на информация на гражданите, особено в области като трансгранични транзакции. Много граждани просто не знаят как да се възползват от съществуващите инструменти, изблъскват се с редица пречки – Именно в тази област трябва да съсредоточим усилията си. Предоставянето на повече по-добра информация. Съгласна съм с колегите си за това, че единият пазар се основава на силите, които ръководят пазара – а това е съотношението ниски цени и високо качество на услугите. Трябва да подобрим организацията на единия вътрешен пазар, като увеличим насърчаването на новаторския подход, засилим трансграничните връзки и наложим атмосфера на откритост. Надявам се, че ще успеем да преразгледаме акта за единия вътрешен пазар на основание на трите доклада. Това е и предложението на ресорния комисар. Той подчертава също така, че този акт не е Библия. Тоест, той не е меродавен. Можем да внесем изменения, ще можем и да продължим работа по документа, да го усъвършенстваме. За целта трябва да провеждаме по-активни консултации с европейските граждани. Мисля, че Европейската комисия не предприема достатъчни усилия в тази посока – а необходимостта от по-активни усилия в областта на консултациите е предизвикателство и за Европейския парламент. Трябва да се консултираме с гражданите, да ги насърчаваме да изискват повече информация. За това ще трябва да извършим и допълнителна работа в качеството си на представители на европейските граждани. Благодаря ви. Uh, indeed, Председателят. Благодаря на госпожа Торн. Следващият оратор е господин Рапо. Благодаря, господин председател. Няколко по-общи аспекта. Госпожа Кълниете представи много убедително значението на третата част. В никакъв случай не би трябвало да се отнасяме лекомислено към доброто управление. Освен това, бе констатирано, че е необходим добре функциониращ диалог, партньорство така че да се гарантира на добро управление на практика. Разтревожен съм от е, различната скорост по отношение на прилагането в отделните държави членки. Съществуват различия между държавите в това отношение. Тук се посочват е, определени моменти, които очевидно говорят за това, че някои от е, така, правилата и разпоредбите се приемат по-добре и се прилагат много по-пълно в някои държави членки, от, за разлика от други. Колегата е, Декампус е, подчерта значението на гражданина в рамките на демократичния режим на в Европейския съюз се изисква информация на съответния език, който се говори от хората на техния роден език. Така че системата от консултации, от предоставяне на информация на потребителите от всякакъв характер е, е нещо, на което трябва да наблегнем. Надявам се, че скоро пак ще продължим дискусията. Благодаря, госпожа Туринен. От името на Зелените аз ще бъда докладчик в сянка за вътрешния пазар за европейците. Бих желала да кажа няколко думи по този въпрос на, по време на това първо първа размяна на мнения. Вече бе казано, че въпросът е изключително важен. Важно е хората да знаят какви са потенциалните ползи от единния пазар и не само да ги разбират и осъзнателно да го усетят в ежедневието. Това е една споделена цел, така бихме могли да кажем. В главата има интересни точки, например 26-то предложение – за общ европейски транспорт, ако искате да ограничите броя на вътрешните полите, необходимо е да се подобри системата на скоростни влакове в Европа. 27-ма точка е посветена на инфраструктурата. Това е отрешаващо значение за устойчивостта на а, ефективността на енергийните източници. 29 и 30 също са важни, посветени са на балансирането на пазара и социалните права. огромни дебати а, проистекоха, особено щет делото Левел. Доколкото разбирам, докладчикът цели да бъде постигнат именно такъв баланс, затова е много важно да уредим този въпрос. Ако конкуренцията се превърне на конкуренция между заплатите и стандартите на условията на труд, то тогава ще загубим подкрепата на работниците и служителите за Европейския съюз. Затова въпросът е решаващ. По първа глава сега за вътрешния пазар за компаниите. Паскал ще бъде докладчик в сянка, но ми се ще да спомена някои а, от аспектите. Хайди също ще каже няколко думи. Ще се насоча към два въпроса. Трябва да а, поздравим комисията за 10-11 точка за екологичния отпечатък и енергийната ефективност. Това ще бъде фактор на конкурентоспособността. Много средства могат да бъдат спестени. А, конкурираме се с други региони в а, света, но и помежду си много можем да направим по отношение на климата. Ако постигнем една зелена революция в производството и економиката. Е, господин Кройсман спомена нещо, което е много важно. Той говори от името на господин Босой. Спомена иновацията. Е, дела за иновацията не е достатъчно добре отразен. И сега има възможност да подкрепим иновацията в нашата економика. Тук ми липсват някои добри идеи за подкрепа на нововведенията, за да имаме водеща позиция в света? Как можем да обвържем научно-изследователската дейност а, с производството? Според мен това предложение може да бъде допълнено. Еврооблигациите, е, консолидираната данъчна основа, това са други въпроси които заслужават внимание. С това ще приключа, но преди това ще кажа, че Дания ще бъде председател през 2012 година. Не моята партия управлява, но до година ще има избори. Така че всички сме готови все едно кой ще спечели изборите. Всички в Дания сме готови да работим по тези въпроси. Те са приоритетни, уверявам ви. А, що се отнася до датското председателство, което е положителен факт. Благодаря. Благодаря много за ентусиазма в отговора. Съгласен съм с вас, що се отнася до ангажимента на датското председателство. Вече говорих с някои датски министри, които са тук на посещение в подготовка за председателството. Госпожа Макларкин. Благодаря на всички докладчици за предложенията. Съгласна съм, че единният пазар за мен е най-важното нещо в Европейския съюз и трябва да предоставим на гражданите това, което очакват. И трябва да имаме единна позиция по отношение на законодателните актове за единия пазар, за да можем да гарантираме работни места. От ключов интерес е процедурата за взаимна оценка, взаимна оценка предвидена по директивата за а, услугите. Ние не само искаме да се осъществява наблюдение, но искаме да се вслушваме и да откликваме на предложенията на всички заинтересовани страни. За мен е много важно да има съпричастност на всички заинтересовани страни. Трябва да премахнем всички пречки а, по завършването и изграждането на единния пазар. Вече без споменато от госпожа Тун това – но а, интернет достъпа е от решаващо значение в целия Европейския съюз и трябва да изпълним дневния ред за цифровата ера. Благодаря, госпожа Макларкин. Uh, Председателят ще взема отношение малко по-късно, тъй като съм докладчик в сянка. Сега ще дам възможност на други колеги да вземат думата. Госпожа Тайлер, госпожа Ваньо. А след това, след като се изкажат колегите, ще направя някои заключителни бележки. Аз също съм докладчик в сянка по третата тема, която обсъждаме е управление и партньорство на единния пазар. Радвам се, че с госпожа Кълниете споделяме ние същи идеи. Казаното от нея и представеното от нея бе нещо, което ме задоволява напълно но и мога да го подкрепя. Що се отнася до разширяването на ИМИ, аз наистина смятам, че това е нещо необходимо, но също времено има едно противопоставяне в е, е, така, кръга на държавите членки. Някои не желаят е, да споделят тази идея. Така че ние трябва да видим как можем да преодолеем различията, да преодолеем пречките, за да можем всички наистина да извлечем полза и да а, направим крачка напред. В никакъв случай не бива обаче да поставяме нови бариери, да кажем оценката на на състоянието на нещата, скрининга, който бе направен по отношение на бюрократичните пречки в държавите членки, показва, че има и държави членки, които е, действително е, се е, така, сблъскват с много повече е, пречки от бюрократичен характер, които очевидно трябва да бъдат разградени, трябва да бъдат премахнати, за да можем всички да работим на еднакво равнище. Сега, много е важно, естествено, с този акт за вътрешния пазар да насърчим контактите, да е, облегчим трансграничната търговия. Е, това е нещо, което е абсолютно необходимо и би трябвало много сериозно да анализираме инструментариума, който се предлага към днешна дата. също времено от една голяма част от проблемите са свързани, така да се каже, и с е, е, определени вношения, а понякога и с определени е, преводачески неточности, така че благодарение на които се получават колебанията и вношенията. Така че на всяка цена трябва да е, се работи много щателно, много прецизно, да се премислят нещата. Необходима ни е, е пълна прозрачност в това отношение, за да можем по пътя на консултациите и прозрачността да решим проблемите. Що се отнася до финансовата сфера, има предложение на господин Бърние. Да, и би трябвало по отношение на колективните искове, естествено, да разработим нашата позиция в парламента. Междувременно създадохме и съответната временна анкетна комисия, много преди финансовата криза. Така че в това отношение трябва да си дадем сметка, че всичко, което сме направили по отношение на преодоляването на финансовата криза до този момент не е достатъчно и трябва да продължим да настояваме за по-ефективни мерки. Аз поздравявам това, което госпожа Калниета каза по темата консолидиране на на услугите на е, едно гише, но е, добре, е, в никакъв случай не бива да се допуска това, което понякога струва. Мисля, че наблюдавам, за съжаление, именно изграждането на една втора администрацията, да се каже, на дублирането на определени функции в бюрократичната система. И освен това, по отношение на нарушенията трябва да се уточни една точна процедура и с стриктни срокове. За мен от интерес е и да подхванем и темата за общите е, поръчки е, за обществените поръчки. Е, естествено, че е, това е изключително важна сфера, която на всяка цена трябва да бъде уредена, така че всеки да може да има достъп. Наред с рамковите програми за научните изследвания, именно обществените поръчки са сферата, в която малките и средните предприятия биха могли да работят доста ефективно и да извличат съответната полза за себе си. И още нещо. За съжаление, в връзка с предложенията на господин Бърния трябва да кажа, че Специално по отношение на концесиите в сферата на услугите, до този момент консултациите не е, преминаха оптимално. Не бива в никакъв случай да е, игнорираме факта, че до този момент е, никой не е одобрил този проект. Напротив, имаше само критични бележки, имаше негативна оценка това а, говори много, така че трябва в това отношение да изчакаме, докато на масата бъде поставен един законодателен проект. Председателят, благодаря ви за изложението. Напълно съм съгласен с вашата категорична позиция относно обществените поръчки. Госпожа Тайлър. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици и на изказалите се освен тях. По първото представяне, госпожа Кълниете опомена необходимостта от цялостен интегриран подход. Тя опомена също така, че е необходимо да привлечем и националните парламенти. Това според мен е много важно – тази седмица в Камерата на общините имаше заседание на Комисията по пенсионното осигуряване. Членовете проявиха доста голям интерес към акта за единия вътрешен пазар в рамките на обсъждането. И подобен интерес трябва да се насърчава на ниво национални парламенти. Говорихме също и за по-широкото използване на така наречения 28-ми режим. Аз самата не съм много добре запозната с този инструмент. Мисля, че трябва да поясним неговата същност. Госпожа Турнен упомена колко е важна, важно социалното измерение във връзка с единния вътрешен пазар. В тази област можем да работим и тук в тази комисия за взаимното признаване на професионалната квалификация. Мобилността не е просто нещо, което трябва да подкрепяме на думи. Това е инструмент, от който могат да се възползват гражданите. Това е начин да ги привлечем за участие в цялостния процес – За целта трябва да по-активно да провеждаме консултации с обществеността, да предоставяме информация на страницата си в интернет. Така ще можем да положим началото на разисквания. В Шотландия има информационна служба на Европейския парламент. Вече разговарях с нейните представители за възможностите да придадем максимална публичност на работата си в рамките на консултациите с обществеността. Имам и още един въпрос. Говорим за дневния ред в областта на новаторството, за цифровия дневен ред, за дневния ред в областта на околната среда. Те се, тези мерки се обсъждат в отделните ресорни комисии, но как тогава можем да постигнем цялостен подход към проблемите? Може би трябва да установим по-активно сътрудничество между ресорните комисии. Сигурна съм, дори знам, че има колеги в другите ресорни комисии, които обсъждат редица теми, спадащи към техните прерогативи. Трябва да осигурим по-тясно сътрудничество с тях, за да приложим и единен подход. Упоменах дневния ред в областта на цифровите технологии. Това е една много важна област. Също така важни са и широколентовият интернет и редица други области, тъй като те са от полза за всички европейски граждани. Моите избиратели са предимно в селскостопански райони където няма никакъв достъп до интернет, да не говорим за широко лентов интернет. И това е факт. Широколентовият интернет ме навежда и на мисълта за електронната търговия, за това как я използваме с оглед на изграждането на единия вътрешен пазар. Трябва да вземем предвид и економическата ситуация, в която се намира Европейският съюз в момента. Тя е особено голямо предизвикателство. Трябва да се изправим пред него наред и с други предизвикателства, като за това Европейският съюз трябва да поеме водеща роля. Председателят Давам думата на госпожа Ваньо. Euh, bonjour à tous. Excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard, mais j'avais... Добро утро на всички. Съжалявам, че закъснях. Много работа имах. Не чух е, становището на господин Босой, но ще кажа какво мисля. Е, вътрешният пазар е, се състои от три части, които са тясно свързани помежду си. Много е важно да работим съвместно и с Комисията по промишлеността, с Комисията по заедостта. Естествено, нещата трябва да върват ръка за ръка. И за това ще благодаря много сърдечно и на комисията най-сетне е, получихме текст, по който можем да работим е, много и интелигентно. Е, тоест, текстът представлява основа за добро сътрудничество между трите институции. Едва ли ще успеем да довършим това досие до края на нашия легислатурен период но ще се стараем да работим експедитивно. Аз съм докладчик в Сянка от името на социалисти и демократи. За нас особено важен е акта за малките и средните предприятия и как точно ще се регламентира позицията на тези предприятия. Защото по отношение на търговските контакти на на големите концерни е, нямаме основание да се тревожим чак толкова много, но въпросът е как точно малките и средните предприятия ще е, могат да се развиват и как ще задоволяват е, е нуждите на потребителите на този пазар. Е, наистина трябва да благодаря на господин Берние. Надявам се, че и съветът ще се съгласи с неговите предложения говорихме и за рамковата програма за научни изследвания. Естествено, че и съвета за научни изследвания ще трябва да си каже думата. Но сега, естествено, че правата на работниците, на гражданите и така нататък са тясно свързани с правата на предприятията работниците трябва да са добре информирани за всички техни права, най-вече по отношение на пенсионното осигуряване и естествено професионалната квалификация е особено важна. През 2005 година, т.е. предвижда се актуализация от комисаря от страна на комисията на директивата от 2005 година, защото и тук а, е, е, трябва да се постави акцента върху иновациите и върху способността на вътрешния пазар да се обновява. Така че нямаме друг път, освен да работим ръка за ръка с комисията и с съвета. И още нещо. Социалната пазарна економика. Нещо, което много ни вълнува. Имам предвид най-вече кооперациите, които представляват е, една много важна част от социалната мрежа и които би трябвало да работят е, в е, тясно сътрудничество с представителите на малките и средните предприятия, с средното съсловие. Това е нещо, което според мен просто не подлежи на съмнение, но госпожа Тюнен, госпожа Рюде говориха за зеления растеж, за екологичната съвместимост. Естествено, че трябва да свържиме социалните и екологичните критерии, за да създадем <coughs> пазари, които се развиват динамично, които гарантират растеж. Вчера присъствах на един семинар по темата Европейски транспорт. Франция и Германия като че ли са разколебани останалите държави обаче желаят бързо обновяване, бързо подобряване на основата на партньорството. Що се отнася до услугите, нещата се развиват добре, да кажем, в някои от държавите членки. Франция е добър пример за едно положително развитие, но не навсякъде е така добре. И има е, текстове, които, за съжаление, ни водят в погрешна посока. Според мен, когато се сблъскаме с подобни текстове, на всяка цена се налага не само задълбочен анализ, но и консултации отново, така че да отговорим на изискванията на гражданите, на предприятията и органите на заместно самоуправление също се интересуват от този акт. Тоест, става дума за повече актове, не само за един. И сега ще се спра на още нещо. Във връзка с предприятията, когато говорим за растеж е, и за предприятия на вътрешния пазар, естествено трябва да се преборим е, или доколкото можем е, по-ефективно да противодействаме на, на фалшификатите, които се разпространяват и по интернет, особено активно, в рамките на електронната търговия, така че това е истинския бич за нашите пазари. Смятам, че трябва да засилим е, формулировките и по отношение на фалшификатите, и по отношение на е, прозрачността в банковия сектор. Защото особено малките и средните предприятия са много силно засегнати. Когато говорим за саморегулация, на банкоките, тогава нямам добро усещане. Мисля, че е доста опасно. Както клиентите на банките, така и най-вече малките и средните предприятия много често страдат и не могат да се справят с тежкото бреме на високите кредитни лихви. Съжалявам, че комисарят Бърние не може да присъства на тази дискусия, но а, да, а, има едно съобщение, което достигна до нас и което изразява неговата загриженост. Но при всички положения аз мятам, че по отношение на услугите, по отношение и на финансовите услуги, на трябва да положим много по-активни усилия, защото нещата са свързани с економически интерес, естествено и с правата и с живота на гражданите. Така че е, именно услугите от важен економически интерес е, би трябвало да стоят в центъра на вниманието и се изисква много ясен регламент, който да бъде е, еднакъв за всичките 27 държави има празноти в текста, би трябвало в това отношение да се предприемем нещо естествено. И е, ресора на комисара Василио също би трябвало да поеме своята част от отговорността. Очакваме е, тези празноти да се запълнят и е, да се внесат и съответните корекции. Мисля, че и жените на вътрешния пазар, най-вече във връзка с тяхното, тяхната професионална дейност, са елемент, в който трябва да намери съответното място в актовете, защото наистина е много важно да обхванем всички аспекти и най-вече отново да си възвърнем доверието на малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря за това, че споменахте някои много важни аспекти. Някой друг желая ли да вземе думата? Все още не сме стигнали до втория кръг от въпросите. Аз също изчаквам да се изкажа. Господин Кройцман има думата. Благодаря, господин председател. Тъй като съм докладчик в сянка, ще направя няколко забележки по целия комплекс. Вече някои неща бяха споменати. За потребителя, естествено, е, функционирането на вътрешния пазар е изключително важно и потребителите, гражданите очакват от нас е, напредък в това отношение. Така че не само предприятията са важни, важни са и гражданите, потребителите. Естествено, че винаги е хубаво да има конкуренция. Ценообразуване в условията на конкуренцията е много по-добро за потребителите, отколкото ценообразуването при е, монополисти на пазара, особено в Германия, това е съвсем ясно. Ние знаем как се развиват нещата по отношение на цените е, на бензина, на горивата изобщо и там знаем, че съответните е, предприятия координират помежду си действията си по отношение на ценообразуването. Да, дигиталният е, е, елемент, е, цифровизацията е нещо, което би трябвало да обслужва гражданите, потребителите, така че не бива да забравяме и това. И освен това, признаването на съответните удостоверения и дипломи за професионална квалификация е нещо много важно, защото знаем, нашият принцип е мобилност, свобода на движението, но когато в Чехия, да кажем, някой получава 3000 е, евро за, на базата на своята професионална квалификация, а след това, е, отивайки в Германия, вече не може да получи е, и 1000 дори, защото там не му признават именно въпросната професионална квалификация. Е, това се отразява на живота и на стандарта на хората. Така че признаването на съответните удостоверения, дипломи, трябва да бъде уредено в тех, трансграничните му аспекти, защото по този начин наистина първо ще спестим излишна работа на съответните органи и освен това ще облегчим живота на хората. Необходима е по-добра координация по отношение и на директивата за митническия контрол в сферата на безопасността на продуктите, защото по този начин ние не само ще осигурим една по-висока степен на прилагане на изискванията на по отношение на безопасността на продукта, но и ще улесним трансграничните контакти и търговските контакти, защото инак по отношение на фалшификатите и безопасността на продуктите, всяка година наблюдаваме една и съща игричка. Нали? Ние си приказваме тук и предприемаме съответните мерки и накрая, въпреки всичко, пазара на Европа е наводнен от опасни играчки, например, особено преди празници, като настоящия период. Така че ние имаме съвместна отговорност и трябва да я поемем трябва съответно и Фронтекс да поеме своята част от отговорността. Държавите членки са солидарни в това отношение, защото има държави, които като че ли най-бързо и най-безпроблемно са подложени на натиска на фалшификатите и на опасните продукти на техния пазар. Ето, смятам, че хора, държавите солидарно ще дадат съответните правомощия на, и на Фронтекс, и на съответните така, комисари, които отговарят за, включително и за митническата сфера, за да се действа в тази посока. И освен това стана дума за колективните искове. Когато се е, обсъждат е, тези въпроси, е, наблюдавам, така да се каже, известна предпазливост. От една страна става дума за интересите на потребителите и тяхната защита. И от друга страна ние не желаем в никакъв случай да въвеждаме американската система тук в Европа, защото тя в цялостния и вид в никакъв случай няма да е, облегчи живота на потребителите и да го направи по-хубав. Но същевременно ние искаме да е, се ползваме от доверието на потребителите. Така че в някои случаи си струва, естествено, да се е, допускат е, именно тези е, колективни искове, но трябва да помислим и за таксите. Твърде високите такси би трябвало в най-скори време, в кратки срокове да бъдат намалени и освен това, е, да, имам предвид най-вече за роуминг. Това беше предвидено и при всички положения трябва да видим какво правят останалите комисии по отношение на вътрешния пазар, какви са техните становища, за да имаме една единна позиция по възможност. Много благодаря, господин Кройцман. Сега, ако може да направя няколко бележки, като председател и като докладчик сянка на доклада на господин Де Кампус. Що се отнася до процедурата, бе много полезно а, това, че госпожа Калнияти се съсредоточи върху това, което трябва да постигнем през едните 4 месеца. Съвършено права бе тя, когато каза, че ключовата роля на комисията е да определи приоритетите и областите, в които бихме искали някакви действия да бъдат предприяти по тези 50 предложения никога не е имало намерение това да бъде един акт. Това всъщност е политически документ и изключително важно каква политика отразява господин Шваб. Господин Шваб, моля ви, всъщност обръщам се към комисията и много ще съм ви благодарен, ако обърнете внимание на това, което казвам. Та би било много полезно всички докладчици и докладчите в сянка да се съсредоточат върху решаващото политическо послание, което искаме да отправим. Предвид дискусията до тук става ясно, че повечето от нас, госпожо Руле, моля ви, госпожо Руле, зная, че имаме проблеми с строителните работи, но внимавайте. Важно е да помислим за допълнителната полза, която можем да привнесем. В повечето случаи колегите са сравнително удовлетворени от 50-те предложения. Сигурно искате да ги допълните, но комисията е свършила е мащабна работа. 50 предложения са много наброя, е трудно да определим приоритетите. Така че чухме доста коментари и съм съгласен с това, което каза госпожа Верно за взаимното признаване на правоспособността. И трябва да постигнем съгласие. Такъв може да бъде и един от предложените варианти. Но следва да поощрим държавите членки да ускорят процеса по поемане на отговорността си, единния пазар да стане по-добър. Вие споменахте много теми, като например интегриране, консолидиране, изграждането на единни пунктове, постигане на равнопоставеност. а, нещо си загубих способността да говоря, но всички тези въпроси, които споменахте, са области, в а, които държавите членки могат да постигнат бърз напредък. И що се отнася до директивата за услугите, много държави членки вече са вложили доста средства. И тези инвестиции ще, бъд, ще потънат, ако не бъде предприето нещо. На второ място – а, акта за единния пазар до някъде ни разочарова. Би трябвало да предложим а, предимствата, да разясним предимствата на единния пазар пред гражданите, пред дружествата. Имаше едно изслушване по директивата за услугите и държавите, които имат единна точка за а, контакт, а, дават възможност на държавите да търсят възможности за търговия другаде. И така стигаме до нещо, което много от вас казаха, че гражданите не виждат осъзаемо какви са ползите. Има големи предприятия, по-малки предприятия. Служителите на тези предприятия не виждат връзката между дейността на своите предприятия и единния пазар. Доста от предприятията са изключително изнервени, защото смятат, че единния пазар не им носи никаква полза. Това означава, че има огромна празнота някои от вас спряха на други теми, особено госпожа Руле, за достъпа на малките предприятия до единния пазар. Държавите членки биха могли да предприемат нещо. Това не е, е няма европейски регламент, който да прече на това. Въпросът опира до тълкуването на действащите регламенти. И това пак е препратка към управлението на единния пазар. Ние бихме могли да допренесем още в тази посока. Можем да поощряваме е, зелените обществени е, поръчки. Това не изисква корени промени и изменения в е, правната рамка. Ето, това са въпроси, по които можем да предприемем бързи стъпки, след като става дума за тълкуване, за подготовка, за обучение. Основният проблем във всички тези области е, че обществените поръчки не се разглеждат като механизъм за заздравяване на единния пазар и насърчаване на конкуренцията за МСП-тата. Има някои държави, така например ние посетихме Швеция по време на една наша анкета, когато Швеция бе председател – обществените поръчки, прилагането на правилата за обществените поръчки там са вменени на органа по конкуренцията. Така че ето това са областите, в които трябва да търсим допълнителни ползи. Какво всъщност казвам аз? трябва да се вгледаме в инструментариума, в начините, в платформата, както казва господин Монти. Платформата, върху която ще стъпят е, другите колеги и другите инициативи. Съгласен съм с казаното от много от вас за политиката по отношение на иновациите, индустриалната политика в 21 век. Не е необходимо да дублираме усилията си там, където вече има постигнати споразумения, но трябва да помислим за тази платформа, която да бъде основополагаща. Съюза на иновациите е друга тема и тук бе казано, че има неудовлетворение от това, което е постигнато, защото се смята, че има една голяма пречка по създаването на Европейската изследователска област. Тук можем да поработим още, както и по много други въпроси, и да постигнем някакъв напредък. В заключение ще се спра на процедурата. Вие казахте, че е важно да бъдат съпричастни и другите комисии. Другите комисии реагират много положително. А, изпратих писма на другите комисии с молба да я предадат своите доклади. Започваме дискусии с председателите на някои от другите комисии. И едно от първите неща, което трябва да направим е да публикуваме своя график, за да видим дали по този начин не бихме могли да насърчим и другите комисии да предвидят време, така защото техните докладчици да се срещнат с нас. Тази сутрин Деба, дебатът е показателен за посоката на работа. Имаме три доклада. Има взаимозаменяемост привличаме хора от целия политически спектър и а, не бихме искали тук да има а, някаква проява на някакво съревнование помежду комисиите. Не е времето за това. И е крайно време да дадем повторен живот на единния пазар. Време е да уредим въпросите с подготовката. Радвам се, че докладчиците са поели своите задължения. И наистина накрая искам да ви припомня, че трябва да постигнем и постигнахме значително политическо влияние с първия доклад. Има мащабна подкрепа от всички партии. Трябва да обединим ресурсите, да кажем, че правителствата следва да предприемат нужните мерки. Докладите по собствена инициатива постигат резултат, когато се радват на широка подкрепа. Това бе споменато от много от вас. В тези области трябва да работим по-нататък. И а, когато направим своето заседание на координаторите, искам да ви припомня, че координаторите ще си поемат отговорностите по съгласуването на работа под моето председателство, но ще поканим и тримата докладчици да присъстват. Господин Босой, Господин Кройцман е там координатор, така че те ще се присъединят към координаторите за редовен преглед на постигнатия напредък по досиетата и други висящи въпроси. Ще ми се сега а, виждам, че комисията е представена с един много силен екип. А, бихте ли желали да коментирате а, процеса на консултации и след това ще имаме време за заключителни изказвания на докладчиците и още някой друг, ако иска да вземе думата. Господин Шваб, госпожа Туна искаше думата, така че първо ще изслушаме комисията, ще направим един кратък обзор и до 11.30 трябва да приключим. Госпожа Брамтер от комисията може би ще вземе думата. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Благодаря, господин председател. Разискванията тази сутрин бяха изключително интересни и разчитаме на това да подкрепяте усилията на комисията Особено важно е трите стълба на единния пазар, управление и партньорство, единен пазар за европейците и единен пазар за предприятия и растеж да са обект на нашите усилия, както и на усилията на съвета. Утре съветът ще представи първите си заключения относно резултатите от междинните стадии на изграждането на единния пазар. Същинските приоритети на съвета все още не са залегнали в а, съществуващата стратегия. Съветът ще продължи да разисква въпроса в рамките на своите структури. Важно е всички институции в удобен за това момент, в зависимост от това как ще протече бъдещата ни работа, да инициират активно сътрудничество. Така те ще могат да дадат ласък на изграждането на единия пазар – ще могат да постигнат значителен напредък в тази област. Важно е институциите на Европейския съюз да си сътрудничат, за да се постигне и съответствие между техните действия. Само така гражданите ще могат да се възползват от единия пазар. Що се отнася до управлението на единия пазар, то все още изоставаме с действията си в тази област. Намираме се на етапа разисквания и преговори, подобен на етапа на триалога. Този етап е особено важен Комисията ще представи своя доклад след приключването на консултациите с останалите институции. Докладът ще е в пълно съзвучие с изискванията за прозрачност в работата и на трите институции. Няколко думи във връзка с очертаването на приоритети. Тъй като не разполагам с много време, няма да мога да се спра върху всички аспекти. В комисията работи много силен екип, който се занимава с въпросите на изграждането на единия пазар. Имаме възможност да обхванем всичките му аспекти, но понякога е доста трудна работата по акта за единия вътрешен пазар, тъй като той е многопластов. Председателят, благодаря ви за представенето. Знаем, че и съветът работи в тази област. За това за нас бе важно днес ваш представител да присъства тук. Сигурен съм, че и комисията ще вземе предвид резултатите от работата от съвета при изготвянето на окончателния си доклад. А нашите политически препоръки също ще са от особено голяма важност. Мисля, че сега имаме малко време за обобщение от страна на докладчиците. Ще дам думата и на господин Шваб в качеството му на координатор. След това ще говорят господин Кройцман, господин Корея де Кампус и госпожа Кълниете. Господин Шваб. Първо бих желала да се извиня за това, че трябваше да говоря, докато колегите около мен поднасяха изказванията си. Имаме болни колеги в екипа. Затова се наложиха някои разговори. Ще благодаря на всички е, колеги, които са докладчици и на докладчиците в Сянка за работата, която са свършили. Много важно е, естествено, е, е, да се споразумеем и с комисията, и с съвета. Ето, че сега други говорят, докато аз пък е, поднасям моето становище. И така, трябва да помислим в крайна сметка на каква основа можем да постигнем това съгласие и можем да направим крачка напред. Предложението на господин Хрек е, и изискването за холистичен подход, за холистично начало е правилно. Но също времено е, веднага установявам, че трябва съвсем конкретно да подготвим изискванията си. Така че е, ще ви кажа, е, не само трябва да ги подготвим, трябва и да ги отстояваме. Ако се разберем, че всичко това, което наистина се записва е добре обсъдено, добре премислено, тогава моля наистина за подкрепата на всички. Естествено, че във връзка с колективните искове госпожа а, Рюде е права, но същевременно проблемът е прилагането при колективните искове. Имайте предвид това. Тук трябва да пишем а, и да искаме в крайна сметка подобряване на прилагането. Колегата Декампус е прав, когато казва, че доверието на гражданите е нещо, за което трябва да се борим това е абсолютно важно. Но важно е, естествено, да имаме предвид 800-те регламентирани професии и същевременно в една единствена държава, да кажем, се регламентира една определена професия. Така че ние трябва да е, знаем, че а, е, нали, има различия в това отношение на национално равнище. Има други 200 професии, които не се признават от други а, е, държави членки и така нататък. Да, Говорихме и за мобилността. Прави сте, трябва да има взаимно признаване и на удостоверенията за образование и професионална квалификация. Подобрения в всички сфери, които бяха засегнати, са възможни. Комисията би могла да ни предостави един подобрен вариант, но докато това не стане, не можем да говорим за законодателна процедура. Щом сме на едно мнение по отношение на холистичния подход. Тук в комисията би трябвало да проверим сега пък какво е мнението на колегите в другите комисии в е, Европейския парламент. Смятам, че сътрудничеството с комисията би могло да бъде оптимално. За момента то все още не е, е толкова добро и също времено естествено в политическите групи трябва да се работи. Ние в ЕНП ще направим работна група, по която ще работим. Бих могъл да призова колегите също да създадат е, такива експертни е, групи. Колежката Калните е права. Има определени категории, е, има е, така наречените механизми за функциониране е, ими, по които можем да, да поискаме естествено подобряване на прилагането, най-вече в държавите членки и това е нещо, за което отговаря комисаря Барние. Можем да се обърнем към него с едно такова искане и също времено на всяка цена трябва да се постараем да постигнем консенсус на широка база и да подкрепяме усилията, които отговарят на духа, който сме договорили. Благодаря за вашата подкрепа, за избрания начин за работа напред и ще бъде полезно за всички групи, доколкото е възможно да постигнем общ подход, за да дадем възможност на докладчиците да работят по тези сложни предложения. Госпожа Върно също искаше думата като заместник-председател. Ще бъда доста кратка, тъй като това е само едно заключение. Разбира се, всички сме на мнение, че програмата ни е много амбициозна и както каза господин председателя, трябва да си определим приоритетите, да решим какви политически послания ще отправим по отношение на единния пазар. В хода на дебата споменахме 10-12 приоритета, на които да се посветим и да постигнем бързи резултати. Тези приоритети трябва да бъдат съгласувани с съвета. Комисията спомена, че утре ще има заседание на съвета по конкурентоспособността. Надявам се да определят някои приоритети, да получим обратна връзка бързо, за да виждим дали са приемливи за нас и да продължим напред. Съветът и парламентът са законодателните органи. Трябва да работим съвместно заедно и с комисията. Може да бъде малко по-трудно, тъй като имаме 27 държави членки, а времето е малко. Благодаря, Бернадет. Нека сега бързо да чуем заключителните бележки на докладчиците. Господин Кройцман, първо заповядайте. Заключение да кажете нещо. Господин Кройцман, ще бъда съвсем кратък. Колегата Шваб попомена някои важни аспекти. След като се споразумеем за стратегията, трябва да гарантираме и ефективното й прилагане във всички 27 държави членки. Няма никакъв смисъл да приемаме какъвто и да било текст, било то регламент или директива, ако той не е приложим, не се прилага в държавите членки. Намираме се в ситуация на економическа криза, което е допълнително предизвикателство. Трудно е да спечелим подкрепата на обществеността за повече Европа. Но ако Европейският съюз не поеме водеща роля в това отношение, то все по-малко държави ще се обявяват в подкрепа на идеята за повече Европа и ще се опитват да прокарват своите национални политики. 50-те предложения на комисията обхващат действително много широк спектър от области. Трябва да ги ограничим. Трябва да допренесем и за укрепване на доверието на гражданите към европейските институции и извършваната от тях работа. Председателят. Благодаря на господин Кройцман, професор Корея де Кампус. Ще бъда съвсем кратък. С задоволство отбелязвам, че постигнахте значително единодушие по доста трудни въпроси. Въпроси, по които през изминалите 6 месеца ни бе трудно да постигнем консенсус. Господин Кройцман упомена доверието на гражданите. От особено голямо значение е да спечелим отново тяхното доверие. Това бе упоменато и от редица ваши колеги днес сутринта. Представителят на комисията посочи, че държавите членки трябва да останат с впечатлението, да създадем от тях усещането, че поемат водещ ангажимент и ще играят водеща роля в осъществяването на процеса. Това въжи и за европейските граждани. Важно е също така внимателно да подходим към въпроса за координацията с другите комисии по редица хоризонтални области, като например новаторството и обществените поръчки. Имам предвид области, които оказват косвено въздействие върху изграждането на единия пазар. Важен е и въпросът във връзка с колективните искове, тъй като не сме постигнали още единодушие по него. Надявам се, че ще можем да се споразумеем в течение на времето, тъй като въпросът е важен. Господин председател, упоменахте с оглед на координацията, че е било много полезно разделянето на темата на три отделни области, по които има и три отделни доклада. Това ще бъде обаче и предизвикателство за нас, тъй като единият пазар не е област, към която можем да привлечем вниманието на обществеността и най-вече на медиите ще бъде доста трудно за нас да осигурим по-широк обществен отклик и да дадем нов тласък на дискусиите на тема Единен пазар. Председателят благодаря ви и давам думата за заключителни думи на госпожа Калниет. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към колегите си, които изтъкнаха, че единият пазар в крайна сметка трябва да работи в полза на гражданите. Затова трябва да отделим особено внимание на въпроса как да осигурим растеж в името на гражданите. Актът за единния вътрешен пазар ще повиши видимостта на единния пазар в рамките на работата на Европейския парламент. Бих искала да благодаря и на всички докладчици, както и на докладчиците в Сянка за ангажимента, който поеха за изготвянето на добър текст на доклада. Текста, който ще спечели мнозинство в ресорната комисия и надявам се и в пленарната зала. Оценявам и това, че всички оратори днес подчертаха колко е важно да приложим цялостен подход към този толкова важен документ отговор на въпроса на госпожа Стайлер за така наречения 28 режим. Това е нормативна рамка на ниво Европейски съюз, която не замества националното законодателство. Тя представлява незадължителна альтернатива. 28-ят режим е, например, приложим към уставите на дружествата. А що се отнася до регламентите трябва да сме особено внимателни, тъй като те оказват влияние върху принципа на субсидиарността. Но ако погледнем назад, ще видим, че на ниво Европейски съюз се е приемало така нареченото комбинирано законодателство. От една страна регламенти, които са пряко приложими и директиви, които следва да бъдат въведени в националното законодателство. Общото впечатление обаче че подобно упростяване на законодателния процес е довело до приемането на директиви с много широк обхват на приложение. Директиви трудни за изпълнение – това допълнително затруднява и въвеждането на тези текстове в националното законодателство. Председателят, благодаря на всички за това, че поставихте началото на този толкова амбициозен проект. Пожелавам ви успешна работа по време на коледната почивка. И за съжаление ще трябва да използвате времето за почивка и за работа, тъй като ще продължим с разискванията през януари. Това беше и последното заседание на нашата комисия за 2010 година. Ще се възползвам от възможността да благодаря на всички, които взеха участие в нашата работа. Специално искам да благодаря и на нашите сътрудници, които толкова добре работиха за нас през цялата година. Благодаря и на докладчиците. Благодаря също така и на сътрудниците на нашите членове. През идната седмица в Страсбург няма да провеждаме официално заседание, но в понеделник вечерта в 18.30 в стая C4.1 ще имаме възможност да проведем неформално обсъждане и ще ви представим и резултатите от работата на колеги, които посетиха Индия. Те ще ви покажат снимки от своето пътуване и ще ви докладват за него. Надявам се, че ще могат да присъстват всички членове и техните сътрудници. Понеделник 18.30 в Страсбург. Благодаря на всички за участието в днешното заседание. Пожелавам ви много приятно прекарване на коледните и новогодишните празници. С нетърпение очаквам да се видим отново през януари, за да започнем да продължим работа по амбициозните си цели в областта на единния пазар. Um, Искам да припомня на координаторите, че в 11.30 ще започнем заседанието на координаторите, което ще бъде възможно най-